декларация с номер 71 от 2010 година, внесена от Бесе, Дейвис, Пети Кайнен и Октавия Сърбо по отношение на засилване на мерките срещу улова на акули. Имаме подписи от членове на парламента за това под силата на член 123 от правилника за дейността. Тя ще бъде изпратена на съответните адресати. Номер 62 2010, внесена от Сенижин, Белет, Ханибол, Кели, Такола. По отношение на повече подкрепа от страна на общността за масовия спорт. По силата на член 123 правилник за дейността отново ще бъде изпратена на адресатите, като ще се включат и имената в протокола. Господин Кели, 30 секунди. От името на Иво Белетхан от Такол, Мери Ханибол и Йоанна Синишин искам да благодаря на всички членове за това, че подписаха тази декларация. Почти 50% от тези, които подписах, са жени. Благодаря ви. За това благодаря на Йоанна Сенишин за нейната работа. Тя може да иска да каже няколко думи. Благодаря на всички. Весела коледа. Желая ви много забавление и да спортувате. Благодаря. Преминаваме към писмена декларация 61-2010, внесена от Брита Томсен, Лин Фигередо, Дели и Протасевич. Карима Дели искаше да каже нещо. Става въпрос за стратегията за без